Dear colleagues, good morning. I would... Уважаеми колеги, добро утро. Искам да приветствам Дайсел Блум. Той е наш гост в Комисията по економическите и парични въпроси не като председател на Еврогрупата, а като председател на ЕКОФИН през това полугодие. Той ще представи резултатите на холандското председателство в сферата на дейност на комисията ЕКОН. От името на комисията искам да благодаря на господин Дайсел Блум за духа на сътрудничество, което беше показано по време на вашето председателство. Продължи работа по капиталовите пазари с положителни резултати, които очакваме през едните месеци или дори едните дни. Утре предстои важен и надявам се последен триалог. В сферата на данъчното облагане ние приветстваме мисията на холандското председателство за постигане на напредък по този въпрос. Като парламент, разбира се, ние бихме искали по-сериозно да се отчитат резултатите от консултациите от страна на съвета. Неодавна ние приехме важен пакет, който е амбициозен, силен текст и се надяваме, че ще бъде взет предвид и че ще продължим по-нататък. И така, в съответствие с основната практика, първо ще чуем встъпително изказване на господин Блум. След това ще имаме въпроси и отговори. Ерун, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, удоволство е отново да бъда в Комисията по економическите и парични въпроси на Европейския парламент и да ви кажа какво правим като председатели на съвета ЕКОФИН. Всъщност е доста рано. Трябваше да направим тази среща по-късно, защото следващия петък предстои още една среща на Екофин, предстои ни още работа по амбициозна програма, програма, която ви представихме в началото на нашето председателство. Цялата работа, която беше осъществена през последните месеци, беше в климат на економическо съживяване, което продължава, макар и със скромни темпове. И аз считам, че ако погледнем какво става с економическото възстановяване, виждаме, че имаме нужда от по-стабилен растеж, не само да разчитаме на попътния вятър от паричната политика. и укрепването на економиките в еврозоната и в Европа като цяло. Това отново подчертава важността на координацията на политиката на европейско ниво за стимулиране на структурни реформи, за подобряване на инвестиционния климат, за ефективна фискална политика и стабилни секторни политики. Все още има висока безработица. Аз ще говоря накратко днес и ще очертая това, което правихме през тези месеци. По-конкретно работихме по редица законодателни предложения. Но нека първо да кажа няколко думи за работата по доклада на петимата председатели. На първо място укрепване или завършване на Банковия съюз. Това е в дневния ред на Екофин този петък. Разбира се, Считаме, че по Банковия съюз много неща са постигнали. По първия стълб, единия надзорен механизъм вече ефективно действа. Той е важен елемент на Банковия съюз. Вторият стълб е единия механизъм за преструктуриране. Той задейства 1 януари тази година. Вече постъпват първите вноски в фонда. И на последно място пълно транспониране на BRDD и директивата за гарантиране на депозитите. Това трябва да завърши в скоро време от всички държави членки. Сега обръщаме особено внимание на третия стълпа. Има работна група, която започна през януари обсъждания на базата на предложение на Комисията за Европейска програма за гарантиране на депозитите, както и за намаляване на риска и равнопоставеност в банковия сектор. Това е много сложно досие, имаме разнообразни виждания. Организирахме работата така, че споделянето на риска, намаляването на риска да вървят а, паралелно. Обменът на мнение през последните няколко месеца ни позволи да получим по-добро разбиране какви са чувствителните аспекти, техническите въпроси в тази област. Нашата цел е да постигнем съгласие как да процедираме по-нататък през идните години. Ще се обсъди този въпрос в Екофин следващия петък. Това е работата, която ни предстои по намаляването на риска, изподелянето на риска. И ние трябва да намерим добро равновесие между различните интереси на държавите членки. Банковия съюз е една част от финансовия съюз, очертан в доклада на петимата председатели. На следващо място е Съюза на капиталовите пазари. Екофим в петък трябва да потвържи, потвърди постигнатото съгласие в съвета по регламента за проспектуса. Той е ключов елемент и ние очакваме да започнем тристранните преговори с участието на парламента в скоро време. Искаме също да се финализират преговорите между съзаконодателите по предложение за директива за институции за професионални но пенсионно осигуряване. Както вече казах, предстои утре последната среща на тристанно ниво. Надяваме се, че това ще доведе до успешно приключване по това досия. Искам да спомена също и пакета за секюритизацията като важен градивен елемент на Банковия съюз. Съветът вече договори мандат за водене на преговори през, по този въпрос и се надявам, че Европейския парламент ще разгледа скоро тези предложения, за да може да започнем тристранните срещи. Други финансови въпроси, свързани с завършването на Паричния съюз, таблата за оценка на конкурентоспособността. Това се базира на положителния опит, който сме натрупали в Нидерландия в тази област. Ние очакваме да се постигне съгласие по проекто препоръката в Екофин по-късно тази седмица. Ние решихме да насочим вниманието върху въпросите, свързани с продуктивността, производителността, като отчитаме също и спецификите на процесите на определене на заплатите в държавите членки, както и правните ограничения. Но това не е единственият инструмент, нов инструмент, по който постигнахме значителен напредък за по-стабилни структурни политики. Също имаме и мандат за реформа, за програма за подкрепа на структурни реформи СРСП. Ние искаме да се разширят възможностите за техническа помощ на държавите членки, за да се подобрят конкурентоспособността, заетостта, и растежа. Очакваме позицията на Европейския парламент, за да можем да работим съвместно по-нататък. Освен това, надяваме се да потвърдим общия подход на съвета по пазарите на паричните пазари. Зная, че парламентът очаква от нас това. Утре ще можем да го потвърдим, за да започнем преговори по този въпрос. Ние вече постигнахме съгласие по директивата за проспектусите. Какви други теми имаме в дневния ни ред? По наше искане комисията изготви план за действие, свързан с финансирането на тероризма, прането на пари. Ние ще обсъдим този въпрос в петък на Екофин, но мога и сега да кажа, че е постигнат значителен напредък, особено, що се отнася до прилагането на съществуващите правни норми. И най-сетне по въпроса за данъчното облагане. Миналия месец ние постигнахме напредък по един от приоритетите на Съюза по този въпрос, директивата за автоматичен обмен на информация DAC-4. Убеден съм, че по-късно тази седмица ще можем да постигнем политическо споразумение по директивата за избягване на данъчното облагане АТАД. Що се отнася до незаконодателната част на АТАП, на пакета за избягване на данъчното облагане, ЕКОФИН прие заключение настоявайки за изготвяне на черен списък на държави от Европейския съюз, които не и държави трети страни, които не сътрудничат в тази област. Относно ДДС беше постигнато съгласие по правилата за ДДС за ваучерите. той се очакваше още от 2012 година. Беше прието заключение на съвета по плана за действие на комисията за ДДС и ние очакваме да се приложат спешни средносрочни мерки за справяне с ДДС измамите и с разликите в ДДС ставките. Това е в общи линии. Ние Създадохме възможности да се работи усърдно и през следващото председателство по доста теми и то съвместно с Европейския парламент. Председателят, благодаря. Ние работихме усърдно по доста въпроси и приветствам всичко това, въпреки че не още не е постигнато окончателно решение, но все пак сме близо до общ подход за директивата за парижните пазари. Също приветствам и тези национални табла за оценка на конкурентоспособността. Освен това, очакваме да приключим работата по Банковия съюз до края на настоящата седмица. Благодаря ви. Сега започваме с желащите да се изкажат. Първо дам думата на Естер Деланге. Благодаря. Хубаво е, че чухме председателя да казва, че сме работили много упорито, но ще работим още Колборито. Добре дошли е, в нашата комисия на министъра. Вие дадохте голям принос и като председател на Еврогрупата. Вие говорихте пред журналисти за стабилността на пакта за растеж и развитие. Говорили ли сте с комисията за това и каква е вашата реакция? Защо това е толкова важно за вас? Би било хубаво да знаем, защото ние споделяме анализа, че е важно базата, която имаме, да бъде наистина стабилна. Освен това, искам да спомена и идващата среща на Екофин и ИДИС. Утре ще го работим по работния документ за това заседание. Вие знаете, това беше голямо предизвикателство. Имаме различни позиции тук в парламента. Има много неща, които са свържени с този въпрос. Вие казахте, че очаквате в петък да имате споразумение за бъдещите години. Това звучи малко като пътна карта. Пътна карта по отношение на споделяне на отговорностите за ИДИС. Как ще се движим на паралелни равнища, но с една и съща скорост? И сега за DGST то не е приложено в три държави членки – За нас е важно да знаем е, какво е положението, важно е да знаем с какво разполагаме. Как може да сме сигурни, че намаляването на риска ще се случва достатъчно бързо? Ето искаме да се върви напред, но как ще сме сигурни, че ИДИ се придвижва със същата скорост? На международно равнище там също не следваме всички развития. Благодаря. Най-напред за надежността на ролята на комисията. Аз съм съвсем откровен. Притеснен съм. Когато правим споразумения, важното е всички да си изпълняват задълженията и обещанията. Естествено, хубаво е да имаме гъвкавост по структурните реформи. Това е чудесно, но тук ролята на комисията е много важна. Ако държавите членки не смятат, че комисията взима решения, които са разбираеми, то това е много лошо, защото ако смятат, че не, решенията не са обективни, че се прави разлика между малки и големи държави членки, това е голям проблем. Аз имах такова чувство по време на групите на Еврогрупата, по време на заседанията на Еврогрупата. И смятам, че комисията трябва да разбере пактът е в техни ръце. Те са пазителите на договорите, на пакта и ако хората имат чувството, че в различни ситуации различни държави членки биват третирани по различен начин, то това означава голяма тежест за нас. И така казах го, казах го и на комисаря. Те знаят моята, моите опасения. И те са съгласни, че играят много важна роля в този смисъл. Така че по принцип ние сме съгласни, но всеки път, когато аз изпитвам някакви съмнения, аз ги казвам. И Марио Драки казва, че пактът е котвата на доверието, но не става дума само за доверие отвън, става дума и доверие между държавите членки. Така че наистина обещанията трябва да се изпълняват. Идис. Това, за което говоря, това е наистина пътна карта. Пътна карта за времето от 2014 нататък до 2024 година. Фондът за преструктуриране ще бъде на лице, ще имаме спирачка в него, ще имаме европейската схема за гарантиране на депозитите, която ще е част от него. Но всичко това още предстои да бъде обсъдено. Как да стигнем до 2024 година? Много неща ни очакват. Затова трябва да работим едновременно. От двете страни на дневния ред трябва да а, намалим рисковете за банките и в същото време да им интегрираме повече финансово, финансови правила и схеми. Това са много подробности. Работим върху всички тези неща и смятам, че може да постигнем успех, но наистина или ще ни даде пътна карта. Вие разбирате колко е трудно да се говори по всичките тези въпроси, защото има различни интереси и те са релевантни. Това са двете страни на дневния ред и ние бихме искали да имаме успехи по тях двете. Thank you, Първаш Берес. Първанш Перес. Начина по който вие подхождате към пакта за стабилност, очаквате ли комисията да покаже, че не произволно подбира правилата, по които това става? Защото за да имате доверието, което искате ние да имаме в вас, трябва да е ясно, че комисията правилно прилага правилата. Второ, вие споменахте а, Националният съвет а, по конкурентоспособността, който съвета обсъжда. А, ще участва ли Европейският парламент в тази дискусия, тъй като това ще бъде един от основните стълбове в економическото управление. И накрая, връзка с ЕДИ, за да отговоря на, на нашия колега Естер Делан. Вчера чухме Даниел Луи, който ни каза до каква степен този част от законодателството е важен елемент, за да може да се гарантира стабилността на финансовия пазар и неговото равновесие. Не се ли боите, че пътният лист, за който говорите, ще бъде готов твърде късно, за да може банковият съюз, да има доверие в банковия съюз и не съществува ли опасност закъсняването на банковия съюз да направи уязвими и двете, двата първи стълба и тяхното съдържание. Благодаря, госпожа Береса. Ако комисията прилага правилата правилно, не знае защо Екофин да не се съгласи с това. Така, така се случват нещата, но има някои опасения по отношение за CSR и нещата и ситуацията в Португалия. Вижда се, че трябва повече време за ИДП процедурата. Въпросът е дали правилата се прилагат правилно. дали Франция трябва да бъде третирана по друг начин и защо. Това е прерогатив на председателя на, на комисията да реши защо трябва Франция да е третирана по друг начин. Просто защото е Франция. Други държави членки също се опитаха да разберат тези коментари. В такъв случай се получава впечатлението, че различните държави членки, големи и малки, се третират по различен начин. Това не е добре. И така, моето послание към комисията е, вие знаете правилата, вие трябва да ги правите и да, да ги спазвате и да ги пазите. Това е. Сега за порта за конкурентоспособност и за ролята на парламента. Говорили сме по тези въпроси преди. Тук парламентът не играе роля, за съжаление. Ще засегна този въпрос. Не разбирам защо всъщност парламентът няма, няма възможност за намеса тук. Може би това е правен въпрос. Сега, дали времевият график е прекалено разтеглен, може би сте прави, но трябва фонда за преструктуриране да бъде напълнен, за това ни трябва време. Доста големи са сумите. Същото а, се отнесе и за фонда за гарантиране на депозитите. Има много неща, с които трябва да се справят банките. Така че тук да, NPL има нужда от по-бързо третиране, трябва да се концентрира държавните облигации тук. Не зная обаче дали това може да бъде разумно. Това са неща от миналото, трябва ни време, но това време трябва да се използва, за да се съгради последния стълб на Банковия съюз. Благодаря. Пентлоке. Ще говоря на немски. Господин Дайсеблом, в Германия ние много, висок, много високо ценим е, това, че работите опорито. Е, Важно е обаче да се работи в правилната посока и аз имам съмнение за Банковия съюз. Какво чувам? Всеки, всеки гражданин в Европейския съюз ще има една и съща гаранция що се отнася до, до ИДИС. Но това може да се постигне по друг начин. Например, може да има конкурентоспособно решение. Ако, например, навсякъде в Европа всеки гражданин има достъп до всяка банка и всяка банка, ако има възможност да работи във всяка държава членка, тогава гражданите ще могат да имат своите, да слагат своите депозити в най-сигурната банка. Моят въпрос е защо не заложите на това решение? То е по-конкурентоспособно, а залагате на ИДИС, схемата за гарантиране на депозитите, която е, има много дефицити. Тя нарушава конкурентоспособността, конкуренцията между банките, и изключва държавите членки, които не са включени в Банковия съюз. Има възможност за преразпределение на, на компетенциите. Значи въпросът ми е защо поне не се опитаме да заложим на конкурентоспособността. На второ място. Вие казахте, че съветът се занимава с ДДС-то но няма подробности. Интересуваме. В съвета обсъждали ли сте въвеждането на механизма на обрат... за обратно начисление? Може би и да дадете възможност на държавите членки сами да преценят дали да въведат този механизъм или да останат при стандартното начисление. Благодаря. По отношение на подхода на конкурентоспособност. Това е интересно. Но аз винаги съм смятал, че когато става дума за депозитари, в която и да е страна, в която и банката е, хората трябва да имат едно, ниво, едно и също ниво на защита. И естествено, гражданите могат да избират банката, която искат. Ние искаме да, нам... да, да направим по-лесно гражданите да могат да преминават от банка към банка. Ето в моята страна би трябвало да има повече прозрачност за потребителите, за да разберат те, коя банка е по-малко рискова. Защото в много отношения те нямат представа потребителите трудно разбират тези неща, трудно могат да оценят банковите рискове, за това ние имаме тук нашата роля и за това имаме ясни правила и надзор. За това имаме правила за капиталовите изисквания, за това имаме защитни механизми на, на потребителите. Ако имаме една обща система за Европа, тя ще е по-силна вместо различни системи. Може би бихте искали да знаете какви са рисковете при тази система. Преди обаче да позволим на госпожа Деланге да се присъедини към нас, ние ще искаме тя да намали някои от своите рискове, рискове, които носи тя със себе си. Това е дебатът в момента. Така че има добри аргументи за това, по въпроса за това, че в някои държави членки има добри схеми, но преди те да се обединят, трябва да се уравновесят всички рискове от тях. Сега за ДДС. Механизма за обратно начисление. Някои държави много силно се застъпват за това, за този механизъм и ние мислим, да дадем възможността на тези страни да си останат в този механизъм, да им дадем възможност да го въведат на тези, които искат. Тук има обаче някои правни въпроси, има някои неясноти и тези въпроси в момента ги разискваме много сериозно. Благодаря. Госпожа Голар. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте наш е, гост оценявам вашето резюме, което ни дадохте. И след благодарностите искам първо да ви благодаря, че вземахте думата във връзка с декларацията на господин Юнкер по време на, за Франция. А, а, искам да спомена член 6 защото става дума за големи постижения на Френската революция. Какъв е краткият ми въпрос? Съгласен ли сте с господин Шойбле, който казва, че ако Великобритания гласува да излезе а, а, от това, а, това ще бъде едно окончателно решение. Дали съм съгласен с вътре, вътре, вън не вън, няма средно решение. Съгласен ли съм с това? Съгласен съм. Но нека да започна с нещо положително. Имахме референдуми в Франция и в Нидерландия. Какво не дава резултат, ако се заплашват онези, които ще гласуват? Не мисля, че това е правилен подход. И затова опитвам се доколкото британските господаватели едва ли се интересуват това, което аз ще кажа, но ако искат да чуят, ще кажа, че има сериозни доводи в полза на европейското сътрудничество, което е в интерес на Великобритания и то по много причини. Ключовия въпрос в случая е, е миграцията, темата за миграцията. Няма да изчезне обаче, ако излезете от Европейския съюз. Е, необходимо е, е в Франция и Великобритания да работят заедно във връзка с тунела под Лаванша, например. А също така и тяхното участие в Близкия изток, в Турция, в Сирия и така нататък. Има очевидно добри, е, важни доводи, защо сътрудничеството ще бъде в полза и за британците. За мен не става дума само Великобритания да остане член. Аз бих искал тя да бъде активен член начало в движението за усъвършенстване на наш, нашия съюз. А, такива бяха те по-рано, но напоследък са все по-пасивни. И аз бих искала те да бъдат не пасивни, а, а активни а, членове на Европейския съюз. И още нещо. Ставаше въпрос за заплахите. Исках само да ви привлека вниманието към въпросите на милиони граждани на Европейския съюз в другите страни членки, които се питат какво, какво ще бъде въздействието на референдума за тях. Според мен обръщаме прекалено внимание на една страна, но като обръщаме внимание на тази една страна, да не забравяме останалите. Защото предстоящия референдум е повод за сериозни опасения и другаде в Европейския съюз. Правилно, съгласява се господин Дейселбо. Димитрис Пападимулис. Ще се дам въпроса си на гръцки, господин председател. Благодаря, господин Дайселбаум, че сте тук. Аз, ако не греша, през последните две години това е първия път след а, първоначалното си изявление не, изобщо не споменахте Гърция в него. Мисля, че това е добър знак. Показва, че Гърция вече не е на първите страници на финансовите е, а, медии. След два дни ще има среща с Гърция. И искам да попитам, какви решения ще вземете във връзка с Гърция след два дни? да, следващият транш от заема ще бъде ли отпуснат? Ще бъдат ли направени е, сериозни крачки е, за девалвация. Господин Добровски и господин Московици, Московици, когато говориха пред Европейския парламент, казаха, че те са оптимисти, че веднага след края на лятото разговорите между европейските заемодатели и Гърция ще продължат, за да може да се намери по-конкретна пътна карта за намаляване на гръцкия дълг. Господин Добровски заяви, че след 2018 комисията ще разгледа възможността за по-низки и по-реалистични първични е, бюджети е, в сравнение с сегашното изискване на 3,5% от БВТ, нещо, което много страни смятат за неизпълнимо. Е, управителя на Гръцката банка, Национална банка, биш министър на финансите, настоява, че донорите също трябва да допринесат за решаване на проблема, за да може в край на краищата да се намали бремето на гръцкия дълг, нещо, което и МВФ иска. И бюджетите а, от 2018 нататък да бъдат около 2% да бъдат а, от а не 3,5% от БВП. Какво, как ще отговорите на тези въпроси? Благодаря много за вашите въпроси. И официалният отговор, разбира се, ще бъде даден след съвета на ЕКОФИН. Аз не мога да отговоря предварително. А това по първият ви въпрос. Прав сте, не споменах Гърция и причината беше, че разговаряме за Екофин, не за Гърция. Но има и друга причина, която вие посочихте, но другата причина е, че вече сме на нов етап. А, доверието между еврозоната а, и Гърция от миналото лято насам а, има голяма промяна след спадането на доверието. Вече то започва да расте, работим конструктивно заедно. Разбира се, понякога имаме различия по отношение на подхода, но работим конструктивно заедно и на тази основа смятам, че ще се може съвета на гуверньорите да европейският механизъм за стабилност да гласува за отпускането на заема. Какво ще стане след края на лятото? Дали ще стане това, което вие питате, ще кажа не. Ние вече обсъждахме обсъждахме пътните карти, много ясно показахме какъв е нашия подход към дълга съветът за европейска стабилност ще направи необходимото за управляването на времето на дълга през следващите години. И след края на програмата можем да предприемем редица конкретни мерки, които ще зависят от това доколко, как, какви ще бъдат резултатите от анализа на устойчивостта на гръцкия дълг. И след това ще бъдем готови да направим и повече, ако това е необходимо. Ключовият въпрос, повдигнат от Сентонарус, Тонарус, беше пак за 3,5% надвишение бюджетен излишък. Ние се съглахме, че 3,5% е нереалистично за дългосрочен план, затова предвиждаме постепенно намаляване на, този първичен излишък с течение на времето, но няма след края на лята, през есента, да започваме на ново този дебат. Към края на годината, когато МВФ подготви решение на съвета, това, ще стане в края на годината, и когато научим какво е това решение, ще решим да действаме нататък. Благодаря. Благодаря, господин Деселблум. Малко съм разочарован на общо взето, че сметам, че е, вие е, съвсем откровенно казахте какво не възмравате да правите, когато поехте длъжността си. Но разбира се, не всичко е в ръцете на председателството. Но Изглежда, че Кофин, иска да накара комисията да се върне обратно в началото и да започне наново да планира нещата. Очевидно е, че не работим достатъчно бързо в Европейския парламент и това е за да можем да бъдем по-внимателни в работата си. Но по въпроса за пакета за избягването на данъчното облагане. ОИСР вече разгледа въпросите. Комисията разводни предложенията на ОИСР, сега Екофин се опита да разводни предложенията на комисията. Искам да попитам какво ще остане от тази, този амбициозен план. И, и мисля, че господин Дайсен Блум няма достатъчно силен глас в и вашия колега, генералният секретар, секретар, държавният секретар по въпросите на данъчното облагане, мисля, че неговото влияние е по-голямо от вашето. Но, сега по въпроса за правилата. Съгласен съм, че ако имаме правила и ако искаме да имаме доверие в тях, правилата трябва да се прилагат. Това от една страна, но от друга страна, ако правилата са така а, създадени, че те не са достатъчно полезни, трябва да се питаме дали това са правилата, от които имаме нужда. Не дали трябва да имаме правила изобщо, а дали това са правилата, от които имаме нужда. Ако правилата са проциклични, фактически те вредят. И е, наместо да се признаеме, че те е така, тогава ние не спазваме правилата. Според мен, ако не са правилата както трябва формулирани, по-добре да ги променим, отколкото да настояваме, че вярваме в тези правила, пък да не ги изпълняваме. Какво мислите по този въпрос? Вие сте разочарован и аз смятам това за голям комплимент. Защото вие сте очаквали повече от нидерландското председателство ние искаме да изпълним вашите желания доколкото можем. Имаме още няколко дни, които ни остават. Можем, ще можем да подобрим, повишим, да си повишим бележката, която бихте ни дали. Това, че искаме да върнем комисията да планира всичко от начало, не вярвам, че това е вярно, когато говорим за пътната карта. Е, трябва да се каже, че в съвета вече е свършена много, много техническа е, работа по направените предложения. Дали ще се променят нещата в рамките на преговорите? Възможно е да се променят, но във всички случаи това не значи, че ще, комисията ще трябва да започне от начало. Питате за 2024. <clears throat> Мисля, че ние и пък и парламента са съгласен, че до 2024 година в оздравителният фонд за решаване проблемите на банките, трябва да бъде вече готов и да действа и банковия съюз да бъде завършен. Това означава, че трябва да бъдат довършени редица елементи. Ние сега уточняваме кои са тези елементи и как да намерим баланс между тях. Затова подготвяме пътната карта. И накрая казвате, че сте разочаровани от пакета за избягването на данъчното облагане. Дайте ни е, време. Аз имах възможност да работя по този въпрос в съвета, но едни министри харесват едно, други министри харесват друго. Обаче аз им казвам, можем, ако направим всичко, каквото искате, да приемем всичко, което искате, много лесно да се съгласим, но с това като излезе от заседанието, няма да имам в ръцете си пакета, към който се стремим. И накрая. За правилата напълно съм съгласен с вас. Ако смятаме, че правилата са по-скоро вредни, не са добре формулирани, трябва да ги променим. И е, има основание да обсъждаме този въпрос. Обсъждахме го на този заседание на Екофин в Амстердам. Е, за това как работят фискалните правила в момента индикатори, по показателите за структурния дефицит, например, в сравнение с другите показатели. И говорихме колко е трудно да се управлява и влияе, е, този процес да се влияе върху него. За това вече има предложение да се промени наборът от показатели, специално за превентивните мерки. Може би трябва да променим мерките, ако те не работят така, както очакваме. Но Несъмнено, ако имаме правила или закон, закони, комисията е, е, трябва да изпълни своята роля е, да съблюдава тяхното спазване колкото може по-обективно. И можем, разбира се, да обсъждаме правилата. Могат, те, те могат да бъдат променени, но нека това по един безпристрастен и обективен начин. Okay. Uh, Марко Вали. Марко Вали. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря председателят на Еврогрупата, финансов министр на Нидерландия, за това, че доде да разговаря с членовете на Европейския парламент. Говорихте за пътна карта. Това е така моден термин. Непрекъснато говорим за пътни карти. пет е, различни е, председатели е, на Европейския съвет говориха вече за пътни карти. Въпросът е не какъв банков съюз искаме, а как да опростим капиталовите пазари и как да управляваме новите финансови продукти, финансови инструменти, така че те да бъдат в полза на хората. Колкото до схемите за защитата на влоговете и намаляването на банковият риск, трябва да имаме предвид един критерий. Държавните дългове, и които трябва да се измерват по същия начин, както измерваме други рискове и дълговете на други организации. Значи, дали искаме да защитим вложителите или да защитим банките и държавите. Когато става дума за избягване на данъчно облагане в големи размери – Е, знаете, че има мнозина, които не се съгласяват с това, не са съгласни с това, което предлага комисията и парламента. Можете ли да кажете, кои страни не са съгласни с това, което се предлага? Сега по отношение на пътната карта, за която говорят вече пет има председатели на съвета, Искам да мога да обясня на хората какво значи това. Откак беше създадена еврозоната, не може да обясним защо една страна а, има бюджетен излишък, например Германия, и дали това не а, унищожава функционирането на вътрешния пазар. Поставихте ми много трудни въпроси, господин Вали, най-вече за това, че не ми е ясно точно какво ме запитахте. Вие казахте, че Банковия съюз ще доведе до нови финансови продукти с красиви имена. Не знам точно какво имате предвид. Казвате, че се фокусираме върху погрешните критерии. Не, пазара на... Съюза на капиталовите пазари имах предвид, казва господин Вали. Мисля, че въпросът ви в крайна сметка е дали само ще се вслушате в това, което иска банкерското лоби или ще се вслушате в гражданите. Ние искаме да имаме безопасни банки, на които хората да имат доверие. И те да не плаща твърде висока цена, като дънокоплаци. Суверенният дълг нарасна много в Европа. Ние трябва да помогнем на банките постепенно да се справят с рисковете, те да станат по-стабилни, да могат да поемат сами риска, да бъдат в готовност да осъществяват своята дейност. Това е, което трябва да направим, според мен. И толкова. Относно европейската схема за гарантиране на депозитите. Аз не съм казвала коя държава какво иска, за какво е. Ние искаме да се постигне съгласие, което да бъде максимално силно и ефикасно. И ние се опитваме да обединим държавите по различните въпрос. Вие казахте също, че Германия има голям излишък. Това не е, между другото, единствената държава с голям излишък. Но не можах да разбера каква е връзката с фискалния капацитет. Съжалявам, не ви разбрах съвсем въпросите, за да мога да им отговоря точно. Just uh, send something okay. No, no. We have concluded ah, okay, your okay, and Bernard Monod. Господин министър на финансите на Нидерландия, вие говорите за економическо управление в Европа, за ам, публичните финанси в вашата, в моята страна. Вие говорихте в едно интервю за Фигаро за това какво прави Брюксел по отношение на Париж за налагане на мерки, свързани с дисциплината, предвидени в пакта за стабилност и растеж. Данъчните власти в Франция се опитват да съберат 1,6 милиарда неплатени данъци от страна на Google. Франция обаче не е единствената жертва на фискална конкуренция и Google не е единствената компания, която не се плаща за бла... данъците. И това води до значителни загуби за брутния вътрешен продукт на страната ми. Има Същевременно трудности с финансирането на малки и средни предприятия налагат се строги мерки за економии. Във вашата страна обаче правите нещо по-различното. Как може да искате от Франция да прави това, което вашата собствена страна, вашите управляващи не правят в собствената си страна? Дефицита ни не е чак толкова висока. Освен това, неплащането на данъци на някои многонационални компании а, водят до загуби, а вие допълнително ни налагате още по-строги мерки. И какво ще направите по отношение на онези държави, които са съучастници в извършването на тези тежки данъчни престъпления? Благодаря ви. Моите бележки относно ролите на комисията е малко свързано с това, което казахте за Франция. Аз не коментирам Франция, не коментирам отделни решения. Франция получи допълнителен ни години отсрочка за урегулиране на въпросите с бюджетния си дефицит. и да изпълни изискванията на пакта за стабилност и растеж. И това се прави обективно и прозрачно. И именно това има предвид в интервюто. Относно избягването на данъчно облагане, ние сме наясно, че има такива случаи. Ако Нидерландия е част от проблема до момента, а, читам, че сме били такъв проблем, ние трябва сега да бъдем част от решението и а, като председател на Еврогрупата и като министър на финансите аз имам това предвид. Нашите данъчни системи позволиха на многонационални компании да избягват плащането на данъци. В Нидерландия а, имаме строги изисквания, но те можеха да прием, предприемат а, е, и извършването на избягването на данъчно облагане по други канали. Ние искаме обаче Европа сега да е водеща в борбата срещу тези практики и това изисква промяна в законодателството и във вашата и в моята страна и трябва да го направим. Още тази година ние ще променим законодателството ни по отношение на иновационните кутии. Това е един инструментите, който е много привлекателен за международни компании. Има международен стандарт и ние ще го приложим на практика. Това мисля, че е единствения път напред. Ние имаме ясни международни стандарти, те трябва да се приложат в европейската рамка и в националното законодателство, за да се сложи край на всичко това и аз съм силно мотивиран в това отношение. Председателят, благодаря ви. Господин Занианополос. Въпросът ми е, се отнася не само от състоянието на Гърция, но и положението на работещите във Франция и други страни. Комисията казва, че иска да има общи правила за определене на заплащането, също да се отчита конкурентоспособността в Европа. Вие направихте комплимент на господин Ципрас за приложените реформи, но хората няма да го поздравят, защото пенсиите, заплатите са намалени многократно вече. Както вие, така и правителството сте много галантни, когато става дума за субсидии, за привилегии, за данъчни отстъпки, които предоставяте на многонационални компании. Ще се направи втора оценка на гръцката програма, но същевременно гръцкият народ непрекъснато обеднява. Вие ще обсъждате пакета в областта на трудовото право с гръцкото правителство. Какви според вас са, са най-добрите практики, включени в меморандума с правителството на Сириза? Дали това предвижда масови уволнения? Европейските прокурори се намесиха и заявиха къд, в страна, където има 25% безработица, мерките, които се прилагат, не водят до намаляването. Това, което се пише в печата, се обсъжда широко. А именно забрана за плащане на 13 и 14 заплата и връщането на заплатите на ниво от преди 2006 -та. Председателят прекъсва оратора. Да, беше зададен доста дълъг въпрос, е, който включваше много подвъпроси. Да, въпросите бяха конкретни, искате конкретни отговори, аз не мога да ви там, Що се отнася до реформата на пазара на труда и преговорите в тази област, е, те са в самото си начало. И когато е, нещата бъдат решени, тогава институциите и гръцките колеги ще информират останалите министри в Еврогрупата, така че аз не мога да ви предоставя конкретни отговори на въпросите, които поставихте. Благодаря, Гюнер Кокмарк. Благодаря. Искам да поставя един въпрос за общия економически климат. Имам усещането, което е и доста голямо разочарование, че се обсъждат повече институционални промени, отколкото структурни реформи. Когато видим един структурен проблем, ние създаваме нова комисия или нова платформа за вземане на решение, или пък написваме нова пътна карта, понякога заместваме старите плавира, които не са спазени с нови правила, с надеждата, че може би те ще бъдат спазени. Но проблемите остават. Ако видим какво е положението в европейската економика. От 2007 година наполовина са намаляли чуждестранните инвестиции в Европа, докато в други региони те нарастват, а в САЩ дори се отвоиха. Имаме горна граница на инвестициите в Европейския съюз има 10-15% по-високо данъчно облагане, отколкото в други конкурентни економически зони. Какво ще направите, за да имаме една програма за осъществяване на структурни реформи и да насочим енергията си към промяна на условията в економиката, вместо да обсъждаме любимите си теми как да променим и институциите в Европейския съюз, тъй като никоя подобна промяна няма да има автоматичен ефект върху структурните реформи в реалния живот. И така, какво ще направите, за да се обсъждат европейската економика, а не европейските институции? Господин Диселбум, да, мисля, че сте прав, като казвате, че ние прекарваме много време в обсъждане на институционални въпроси. Структурните реформи, според мен, са основният подход за подобряване на производителността в Европа и за постигане на по-висок растеж. Ние не можем да приемем сегашния много слаб растеж, както и нивата на безработица. Най-добрият път напред е да използваме съществуващите възможности за задълбочаване на вътрешния пазар, за създаване на повече инвестиционни възможности на различни пазари. Моят министър-председател заедно с председателя Юнкер изготвих съвместно една статия за Financial Times, настоявайки за ясен ангажимент за окончателното завършване на вътрешния пазар. Аз не зная защо обръщаме толкова малко внимание на този въпрос. Когато беше а, прило... предложен планът на Юнкер, имаше три стълба и третия стълб беше именно структурни реформи, така че инвестициите да се върнат в Европа, но много малък напредък е постигнат. Също се отнася и за високите данъчни ставки. Ако видим как действат пазарите на труда, ние имаме много силен социален модел в Европа. Като социал-демократ аз ценя това много, но това се отразява на по-слабо продуктивния пазар, на по-слабо продуктивните пазари на труда. Ние трябва да създадем възможности, обаче хората да могат по-бързо да бъдат наемани на работа, да се връщат на пазара на труда. Това са основни реформи, които трябва да се осъществят в нашите страни. Услугите в много страните ни са силно защитени, има много професии, които са затворени, трудно се навлиза в тях, много е трудно за млади хора в много държавите да започнат свой бизнес. Има толкова много регламенти, изисквания, бюрокрация, така че съм напълно съгласен. Да, много структурни реформи не са популярни. Всички се опитваме да спечелим следващите избори, но ако не ги осъществим, аз съм убеден, че економиката ще остане на сегашните слаби нива на растеж и това ще има не много добър ефект. Благодаря, Пол Танк. Благодаря. Вие казахте, че тази седмица очаквате пробив, резервирани сте по отношение на, на предложението на комисията. Но да речем, че имаме подобрение на предложението. А, да речем, има повече яснота по транзакциите. В такъв случай искам да попитам следващо, следното. Укриването на данъци. Юка Байет изготви доклад в Европейския парламент, който показа, че независимо от политическите разлики, ние може да имаме един общ системен подход против, данъчното, против укриването на данъци. Но тук има противоречие. Загрижен съм за това, че Държавите членки казват, да, искаме да се борим против, данъчното, против укриването на данъците, но промените всъщност не се случват. Шойбле заплашва да намали пакета на половина, т.е. има големи проблеми. Какво е, каква е вашата реакция? Какви са проблемите от ваша гледна точка? Отговор аз ще, много ще си осложня живота, ако навляза в подробности по предложението. Това, което искаме, да пакета да остане силен. Не бих искал нещата да се разводнят и да загубят доверие. Във всички държави членки е, дебатът по отношение на укриването на данъците е много разгорещен. Знаем какви са щетите се укри... от укриването на данъците. Всички финансови министри трябва да се борят против тази практика. Трябва да я спрат. Гражданите, компаниите трябва да плащат данъците. данъците трябва да се плащат честно от всички и това изисква силни европейски стандарти. Миналия път в Екофин разговаряхме при закрити врата. Не знаем дали вие можахте да следвате заседанието, но покрихме много различни въпроси. Председателят. Да, интересно беше размяната на мнение. Засегнахме важни въпроси, ключови въпроси. Много е важно това, което казахте накрая, че искате да упростите и да уеднаквите нашите фискални правила. Аз честно да си кажа, не виждам специално третиране на Франция за тази година. Нека се съсредоточим върху фактите, това е по-конструктивно. И така, благодаря ви за вашата работа. И по повод на последния въпрос, имате нашата пълна покрепа по отношение на борбата против укриването на данъците. Ние приветстваме ангажимента на председателството. Видяхме, беше казано, има предизвикателство пред Съюза в тази област, но тези предизвикателства трябва да бъдат посрещна с решимост. Благодаря ви. С интерес очакваме новите резултати от Екофин. Надяваме се на плодотворно сътрудничество. Okay. Point six of the agenda agreement between European Community and the Principality of... И така, продължаваме с доклада за Монако. Докладчикът е Андреас Шваб. Имате думата, колега. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги от Еврогрупата за споразумение с поданъчните облагания. Под името на тази група съм докладчих за, по доклада за сключването на споразумение с княжество Монако с, относно мерки с равностоен ефект на предвидените в директива 2003-48 на съвета. Това е микространа в Европа. Важно е тук да се подчертае, че е, те, това споразумение се случва в контекста на споразуменията с Лихтенштайн и други държави, т.е. повтаря се едно упражнение, което вече имахме с други страни. На 22 февруари е парафиран текста, ще бъде подписан през лятото, когато е одобрен от съвета. ако по този случай държавите членки се а, задължават за автоматичен обмен на информации, свързани с данъчното облагане от 2018 година. Актуализира се всъщност едно споразумение от 2004 година. Оказа се, оказало се в течение на времето, че Монако прилага разпоредби, които са равнопоставени с нашите разпоредби по смисъла на ТАК 2 и в рамките на контекста на последните събития в областта на данъчното облагане и разпоредбите на ОСР, това споразумение се съотнася с всички тези по изпорени, изпроени разпоредби. По този начин с това споразумение обединяваме усилията си против дан, укриването на данъци. Ще се улесни обмена на данъчна информация, ще се укрепи борбата срещу укриването на данъци, ще се въведат обезкуражителни мерки – мисля, че се, сме много заинтересовани от това да се ратифицира споразумението, колкото се може по-бързо. Тук се прилага упростената процедура по смисъла на член 115. Може да, у, да приемем доклада без проблеми. Аз Искам да кажа, господин председател, аз не смятам да въвеждам, да предлагам изменения. Аз не разбирам, господин председател, защо позволихте това да се случи при предишните доклади. Не разбирам защо да се правят изменения при становището на докладчика на в фаза, когато съветът вече е одобрил споразумението. Аз това няма да го направя. Надявам се, колеги, които в последствие ще отговарят за подобни доклади, да направят така, както ще постъпя аз сега. Благодаря. Параш Берес. Аз замесвам нашия докладчик в Сянка, който трябва да гласува в друга комисия. Поздравявам Александър Шваб за този пробив в нашите отношения с княжество Монако. Става дума за споразумение, което вече сме сключили с редица страни Швиция, Сан Марино и Лихтенштайн. Е, защото бихме искали да се ускори обменът, обменът на информация. И не мисля, че ще има проблеми при гласуването на това предложение. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Както приветствахме и другите е, досиета, приветстваме и този. Той ще ни помогне да преодолеем двойните стандарти в бъдеще, подкрепяме направеното предложение. Съвсем набързо и аз искам да благодаря Андреас Шваб за неговата работа. Съгласни сме с предложението, защото тъй като често пътуваме между, към, в, тази хубава, в този хубав район на света, добре е да уредим и нещата, за които става дума. Подобни доклади сме е, одобрявали по същата тема, няма какво да добавя, ще одобрим и този. докладчика, искате ли да добавите нещо? Господин докладчик, имате думата. Благодаря. Мисля, че всичко бе казано. Това е упростената процедура. Няма нужда от обсъждане. Въпросът тук обаче е как може да накараме държавите членки, данъчните власти да задълбочат сътрудничеството си. Не може да ги накараме всъщност. Не може и чрез разследващия журнализъм по отношение на панамските до документи. Въпросът е обаче как да направим това в една област, където държавите членки имат изключителна компетентност. Те не трябва просто да се споразумеят за процедурата, а и наистина да задълбочат сътрудничеството си данъчната област трябва да бъде структурирана така, че наистина сътрудничеството да стане възможно, това споразумение тогава ще даде резултати. Най-важното е структурирането на сътрудничеството между държавата членки в данъчната област. Няма е, не смятам, че ще има проблеми тук с доклада, тъй като смятам, че другите колеги виждат нещата по същия начин. Много благодаря. Приключваме дебатът по тази точка от дневния ред. До края на работния ден днес ще изтече срокът за възражение. Ще смятаме, че докладът е прият и ще бъде внесен за одобряване в пленарна зала на 2 юли. Сега следващата точка от дневния ред, зелена книга за финансовите услуги на Дребно. Проектът доклад ще бъде представен от господин Лудвиксон. Имате думата, господин. Благодаря, господин председател. Продължаваме работата си по зелената книга на Комисията за финансовите услуги на частни лица а, и частни предприятия. Става дума за нов подход към законодателството, по, по-динамичен подход. Опитваме се да работим в сътрудничество с всички заинтересовани лица. Разгледахме многобройни мнения във връзка с доклада. Опитахме се също така да продължим дебата, особено с докладчите в сянка, по възможно най-конструктивен начин. Проектът е разделен на три части. Първо, общи съображения по природата на доклада. Второ, какво трябва и може да бъде направено в краткосрочен план. И трето, дългосрочни перспективи. Бих искал да кажа а, по принцип, че много е важно, че в най-широк смисъл има още много, което трябва да се направи за събиране на данни, тяхното анализиране и капацитетът на комисията за тази работа не е достатъчен. Зелената книга не е почива на достатъчно данни и необходимо е ние да я подкрепим с нужната информация, за да може да се създадат по-добри законови рамки. Ще се спра на пет въпроса днес. Мисля, че ще бъде важно колкото може по-бързо да пристъпим към конкретни мерки. Първо, необходимо е да се засилят усилията за борба с дискриминацията възоснова на местоживеенето във вътрешния пазар. В момента потребителите много често са затворени в един тесен вътрешен пазар, место да могат да участват в широкият вътрешен пазар. Ако погледнем европейският пазар, като цяло това не е от полза и за него, така че необходимо е да премахнем всички необходими мерки, така наречено блок, кариери по географски признак – включително и в финансовата област. Това първо. Второ, за правилното функциониране на вътрешния пазар, необходимо е потребителите да имат възможност, разумна възможност да сравняват цените и качеството на продуктите, които им се предлагат. Иначе пазарният механизъм няма да работи така, както следва. Но за сравняване на цените и качеството. Има редица местни е, и регионални сайтове, но това не е достатъчно за единния пазар. Необходимо е, според мен, създаване на по-добра структура, по-лесно достъпна за потребителя. Например, портал – в който да може да сравняват цените и качеството на стоките и услугите, които се предлагат на вътрешния пазар. Не знам точно как трябва да стане, но съм сигурен, че нещо трябва да бъде направено. Трето, смятам, че комисията трябва да представи план за действие по този въпрос. директивата за платежните сметки може да ни даде указания как това трябва да стане. И третото правило, на което искам да се спра, е следното. Как можем да осигурим положителното развитие на пазара в бъдеще? по по-носен начин, лесен начин участниците в пазара да могат да се идентифицират в трансграничен план. Необходимо е новото законодателство, да се създадат нови законодателни закони срещу изпирането на пари, като се съчетаят изискванията за сигурност с необходимостта от е, опростени и лесно достъпни процедури за потребителите. Това трето. Четвърто, комисията трябва да анализира подвеждащата информация, която потребителите получават много пъти за обменните курсове. Защото голямо потребителите много пъти а, се биват ощетени поради подвеждаща информация по този въпрос. Необходимо е последователна информация, защото така че потребителите да могат да разбират и контролират постоянието на нещата. Нека не забравяме предлагането. Не само търсенето, и предлагането е важно, защото дори най-малките търговски дружества трябва да могат да работят свободно във вътрешния пазар и има много мерки, които могат да спомогнат за това. Една такава мерка е създаването на мрежа от национални контактни пунктове, така наречени услуги на едно гише, за да може страните да използват трансграничните възможности за търговия. Тези пет предложения са само част от една възможна оперативна програма. И затова очаквам с търпение зелената книга, която може би ще повдигне и много други важни въпроси. Това е началото на един дълъг процес. Очаквам по-нататъчно сътрудничество по усъвършенстване на проекта доклада и се надявам, че в крайна сметка ще създадем един ясен, добър доклад, който ще бъде под получи широка политическа подкрепа. Благодаря на докладчика, казва председателя. Дава думата на НП. Аз заменям, замесвам Алан Кадек, казва госпожа Хюбнер. Трябва да кажа, че смятаме, че докладът, проектът докладът е много добър и ще, ще можем да работим добре заедно, за да формулираме амбициозни предложения за финансовите услуги на дребно. Защото това отговаря на целта на комисията да създаде единен цифров пазар, но също така единен капиталов пазар. Защото, знаете, за финансовите услуги се приеха редица законодателни актове и е особено важно те да бъдат изцяло изпълнявани преди да приемаме нови закони. Важно също е така да се оцени въздействието на законодателните актове в областта на финансовите услуги. Правилно се казва, че е необходимо повече информация по въпроса. Финансовите услуги на дребно съдържат огромни възможности за частни лица, за малките и средни предприятия и трябва да се отчете въздействието на цифровизацията в този процес. Отварянето на финансовите услуги за повече конкуренция ще спомогне за намаляване на цените, увеличаване на производителността и за иновациите. Не трябва да се забравя, че трансграничните а, дейности все още се сблъскват с различни а, пречки, различни а, данъчни режими, различни изисквания за безопасните и здравословни условия на труд и след като продължава да има толкова различни, различни видове режими, нашата възможност да участваме ще бъде ограничена. Не може да има едно решение за всички видове финансови услуги. Различни са участниците, различни са секторите, те имат своя специфика. Малките и средни предприятия особено се сблъскват с много по-сериозни пречки, те имат свои специфични нужди и европейският пазар за финансови услуги. На древно трябва да им осигури по-добър достъп до пазара, да улесни трансграничната дейност на малките и средни предприятия, когато става дума за финансови услуги на древно. Искам да ви обърна внимание, че необходимостта да се осигури финансова защита на европейските граждани, защита на техните лични данни навсякъде в Европа. И тук е важно страните членки да прилагат директивата за националните схеми за защита на влоговите. Директивата за финансовите услуги трябва да зачита европейското и национално законодателство за защита на данните и електронното идентифициране ще бъде възможно само ако се придържаме към тези правила. По отношение на правилата за правата на потребителя, в момента подхода за актуализация е, е много важен. Системите е, за защита на, потребителя са абсолютно необходими. Интересни са направените предложения за завеждането на портал за сравняване на качеството и цените е много важен. също така и влизането на директива срещу изпирането на пари трябва да се ускори. Искам да обърна внимание към инвестициите. Европейските граждани също са потенциални инвеститори. Трябва да се насърчават иновациите, като се стимулират, стимулира бизнесът. Необходимо е също така да се създадат паневропейски финансови проекти за услуги на дребно. Необходимо е да се възползваме от възможностите своевременно. Готова съм да работя с колегите от други групи, за да дефинираме една амбициозна позиция на Европейският парламент, изпратим силно послание към гражданите, а също така да помогнем на малките и средни предприятия, така че да се осигурят равни условия за всички, преодолеят трудностите. Това няма да бъде лесно, трябва да се работи упорито. Thank you for the А сега от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Заменям колегата Фоксус, който ме помоли да изчета неговото изявление от негово име. Господин Фокс подкрепя идеите по, в проекта доклада, особено, че много важно е единният пазар за финансови услуги на дребно, да се даде по-голяма конкуренция и в крайна сметка да имаме по-низки цени. Както госпожа Хюбнер току-що каза, трябва да поддържаме новаторските фирми, малки и средни предприятия, да се намали разходите за разпределение, което ще донесе до по-низки цени за потребителя. Необходими са гъвкави рамки за растеж на технологиите. Докладът също така споменава ролята на гишетата, услугите на едно гише много работа се върши в тази насока. Трябва да се опитаме да координираме по-добре усилията в тази област. Пунктовете, единните пунктове за контакт в страните членки, които се предвиждат в директивата за услугите. Създадва се също така и мрежа по солвит за съвети и отговори на въпроси. И трябва да се стремим обаче тук да не се дублират усилията, за да бъде системата колкото може по-ефективна господин Фокс има и някои опасения във връзка с някои аспекти на проекта доклада. Например, например, той е скептичен по отношение на искането за по-силен вътрешен пазар за а, ипотеки, например. Това е сложна област. А, трябва а, да се оцени много добре въздействието на подобна стъпка и промените които биха били направени в директивата за кредитите и ипотеки, ипотечните заеми, а преди да се направи каквото и да било по-нататък тази насока. А това първо. Второ, по-нататъчните законодателни инициативи за неоправдание блокиране по географски принцип – Комисията признава, че финансовите услуги не трябва да бъдат включени в регламентът за блокирането по географски признак. Знаеме, че това трябва да се включи в рисковия профил на потребителите. Комисията, според мен, трябва да проведе консултации с страните членки и другите заинтересовани страни, да видим кога, за да се установи кога е о, оправдан отказът за предоставяне на финансови услуги, защото тези търговски фактори могат да влияят върху цената на услугите, които се предлагат. А, защото има разлика в различните юрисдикции между законовото уреждане на този въпрос. Всеки отделен случай трябва да се анализира по-отделно. Това е второ. А, трето, сайтовете за сравняване. Смятаме, че е малко рано още, като има предвид обема на трансграничните продукти и услуги, едва ли сега е време да потикваме потребителите да правят подобни трансгранични сравнения. Във всички случаи господин Фокс очаква с нетърпение дебатът по този доклад, включително и работата с всички докладчици в сянка. Благодаря. Благодаря. Силви Голар. Благодаря, господин председател. Говоря от името на Софи Индвелт. на английски ще се изкаже. Благодаря на докладчика. Приветстваме Зелената книга ние вярваме в един истински единен пазар за финансови услуги на древно. Трябва да сме амбициозно, не да работим бързо. Нещата се развиват със светкавечна скорост. Ако не действаме, ще бъдем изпреварени от събитията. Държавите членки обикновено само говорят за единия пазар, но на практика са твърде проци... проци протекционистски настроени по отношение на националните си дружества. Националните регламенти, фискалното третиране на финансовите продукти на дребно са пречка за трансграничната дейност. Това е ключов въпрос, който трябва да се разреши, въпреки че знаем, че държавите членки ще се противопоставят. Неизбежно е да проведем дискусия, ако искаме да примахнем пречките пред единия пазар. Аз ще направя предложение за изменение към доклада в този смисъл. Относно графика, считам, че няма да ни даде възможност да дадем смислени предложения към документа на комисията. Доклада се представя в края на юни. Плана за действие се участва, очакваше за септември, сега се отлага евентуално за ноември, но така иначе ние трябва да приемем бързо доклада, за да може Европейската комисия да отчете гледната точка на Европейския парламент. Благодаря от името на ГУЕ. Господин Вергас. Аз говоря от името на нашия докладчик в Сянка, Марилиза. Тя поставя доста въпроси и изразява някои безпокойства. Първо, възниква въпроса дали искаме или не голяма степен на интеграция. Ние сме скептици по въпроса, тъй като повече финансова интеграция би довела до по-голямо концентриране на финансовия сектор, на каквото вече сме свидетели. Ние се съмняваме дали това концентриране и създаването на големи олигополи е в полза на потребителите и накоплаците. Съмняваме се също, че това е верният извод, който трябва да се извлечем от последната криза. Имаме също и безпокойство относно зелената книга, която се опитва да примери различни позиции, различни интереси на заинтересованите страни в финансовите финансовия сектор на потребителите, агентите на пазара. Считаме, че това едва ли ще подейства. Регулаторните органи трябва да защитят потребителите. Това е тяхна работа. Има доста силен натиск върху хората, които работят в банките, сякаш те са създатели на проблемите на тяхно ниво. Това са хора, които могат да страдат от това, че имат заложени цели, които трябва да изпълняват или пък някакви стимули. Не това е нивото, на което трябва да се намесваме. Ние трябва да се намесваме на ниво стратегии на национални компании. Има иллюзията също, че отделният потребител, не знае или не разбира финансовия свят. Има също погрешното разбиране, е, че като му предоставим информация, ще подобрим прозрачността. Сякаш тези финансови продукти на древно не са достатъчно сложни и са отвъд възможностите на отделния денокоплатец да ги промее. Ако искаме да сме реалисти за защитата на потребителите, това, което трябва да направим е просто да забраним редица продукти на пазара на а, финансови услуги на древно, които са твърде сложни и които в доста случаи са довели а, до драматични последици по време на кризата, лишавайки от спестяването мнозина семейства. Поне така беше в а, Португалия. Общо погледнато, тази зелена книга признава, че съществува неудовлетворение, което е широко разпространено сред потребителите на финансовите продукти, но предлага като решение повече концентрация, повече фокусиране върху финансовия сектор, а ние не считаме, че това е верният подход, защото това ще доведе до повече злоупотреби с господстващо положение, повече олигополи, които и без друго контролират вече Европейския съюз. Свен Гиголд. Благодаря, господин председател. Благодаря на Оле Лубдвиксон за неговия доклад. Считам, че той е отлична основа за изготвяне позицията на Европейския парламент. Разбира се, съгласен съм с това, което казва Софи, чрез а, Силви, че трябва да сме своевременно готови, за да може да се чуе нашия глас. По същество, според мен, наистина инвеститорите получават твърде малко от възвръщаемостта, която се реализира в финансовия система. Много от тези средства отиват в посредниците. финансовия сектор е твърде раздут. Това води до идеята да има по-силна конкуренция за намаляване на разходите за посредничество и да имаме една по-добра система. Това ми се струва убедително. Единственият въпрос е да бъдем откровени един с друг. Какво означава да се позволи европейска конкуренция за намаляване на разходите за медиация. Мисля, че тук комисията не е много откровенна по въпроса, защото защо потребителите не вярват на продукти, които са имитирани на други пазари? Това е, и аз тук съм напълно съгласен с казаното от НП, това е така, защото има огромни разлики, свързани с данъчното законодателство, с законодателството по несъстоятелността, правната несигурност. Т.е. хората нямат доверие на другите държави. Така че правната основа трябва да бъде хармонизирана до такова ниво, което да насърчава доверието. Това на първо място. На второ, ние трябва да разгледаме тези рамки и съм съгласен с докладчика защото въпросът опира до това, дали вие като потребител считате, че ще бъдете добре третиран. Това е свързано с еднаква защита на потребителите навсякъде, независимо къде е имитиран продукта и къде се продава той. Ако продуктите по своите детайли се различават, е трудно да бъдат сравнявани. И ако няма да действат в сайтовете и тези сайтове за сравнение няма да действат, ако няма сходство между продуктите. Комисията вече започна разговори за по-голямо стандартизиране на пенсионните продукти, например, но ние искаме конкуренция в други сфери, където има също високи маржове. Там е необходимо европейска дефиниция за основните характеристики на даден продукт, за да може да се сравняват. Същото въжи и за свързаните продукти. Те са на практика продукти, които не могат да бъдат сравнявани. Именно за това ние като парламент трябва да сме напълно откровени относно съживяването на вътрешния пазар, но не само пожелателно, а да кажем точно, че е, са необходими основни стандарти във всички тези области, за да може трансграничната конкуренция да действа така че да намалим маржовете и прекомерната система от посредница, която е създадена. Тъй като в момента наблюдаваме защита на разходите за посредниците от конкуренцията, което защитава в краткосрочен план определени участници на пазара, но в дългосрочна перспектива, и тук съм съгласен с Софи Инфелд, Финтекс ще го прави по-ефикасно и тогава това няма да бъде с а, а, база Европа, а някъде другаде. И всичко това ще се отрази зле, а ние не трябва да го допускаме. Трябва да проведем също откровен дебат и за надзора на защитата на потребителите. Ние сме създали а, съответните органи за защита на потребителите, но не сме ги обезпечили с ресурси. А ако нямаме общи средства за защита на потребителите, хората няма да имат доверие на трансграничните пазари. И на последно място ние считаме, че зелените потребителски продукти са важни за потребителите, трябва да имаме нужната рамка. Направихме го в рамките на ПРИПС с перванш, с, с сир Пити Кайнен и трябва тук да работим за общи правила за отчитане на екологичните аспекти на продуктите. И аз вярвам, че ще направим това и ще допринесем за една по-зелена економика. Благодаря ви. Перваш Берес. Благодаря. Искам да благодаря на Оли Лудвиксон за предложения доклад, който е добра основа за разговори по тема, която според мен инициативата на комисията е една малка стъпка напред. Искам да се спра на четири неща. Считам, че общия подход на Европейската комисия е да се улесни действието на финансовите пазари на дребно и никой не е против това. Това трябва да бъде в интерес на потребителите, но има някои гаранции, които са абсолютно наложителни да бъдат осигурени. Това, което направихме по отношение на ПРИПС, и това е свързано с казаното докладчика, да има едно съпоставяне на продуктите, които се предлагат. Едно от предложенията, които аз направих, е, че когато виждаме какво прави комисията по отношение на а, резюметата в директивата за проспектусите, да има един общ формат, кит, който беше прият в рамките на ПРИПС, за да може да се улесни тази съпоставка. Тези, които е, изготвят е, проспектусите, понякога от страна на комисията казва, че резюметата е, следва друга логика. Но аз не считам, че това е така, защото все пак винаги се стъпва на основния проспектус. Идеята да имаме един кит, който да предлага възможности за сравнение е добра идея. На второ място, комисията по-рано предложи един предложение за обезпечаване, за покриване на загубите на, инвеститори. Ние бяхме за подобна разпоредба, но съвета отказа да приеме такова решение и това не е, доведе до желания резултат. Ако искаме потребителите имат е, доверие към е, продукти на финансови продукти на дребно, това трябва да се направи. На трето място за разпространението по интернет. Много от колегите вече се спряха на проблема за финтек – ние в момента се натъкваме на случаи на продукти, които се разпространяват чрез интернет, които а, злоупотребяват с потребителите. И всичко това е, а, сега е в ръцете на комисията да направи конкретни предложения. Относно надзора а, на защитата на потребителите агенциите за надзор трябва да се занимават с това. Ние все още обаче очакваме предложението на Европейската комисия в някои области, както беше по досието ПРИПС. Комисията трябва да излезе с предложение и ние вече ги чакаме отдавна. това е, е част от набора разпоредби, които могат да допринесат за постигането на напредък и по това досие. Няма други желаящи да се изкажат. Е, давам думата отново на докладчика. Благодаря. Благодаря на всички, които взеха отношение. Да, има някои спънки към е, по отношение на промените, които искаме да внесем. Но има неща, които трябва да се направят в дългосрочен и по-дългосрочен план. Целта ни е да гарантираме, че ще се подобри конкуренцията в трансграничната търговия и че потребителите ще бъдат в центъра на вниманието. Дружествата трябва да могат да оперират свободно през границите. Разбира се, постигането на целите ще отнеме време. Ние трябва да действаме максимално бързо, да изготвим обща позиция на парламента, за да можем да окажем влияние върху това, което ще бъде окончателно прието от комисията. Благодаря за изразеното мнение. Благодаря предварително и за измененията, които може би ще представите. Ние ще ги разгледаме и, както казах и по-рано, ще се опитаме да постигнем съгласие помежду ни, така че максимално широка да бъде подкрепата за позицията ни. И съм убеден, че всичко ще мине добре. Председателят. Крайният срок за изменения е 28 юни до обяд, разглеждане на измененията на 31 август, гласуване в икон на 29 септември, и в пленарна зала ще се разгледа на първата пленарна сесия през ноември. Благодаря ви. С това приключваме сутрешното заседание. Ще продължим в 3 часа след обед с размяна на мнения с комисаря Джонатан Хил. Благодаря ви.